digamos, incluso entusiasmo que hay en cuanto a este acuerdo. Eh, y finalmente hemos decidido, como es habitual, organizar un hearing que ya estamos, que ya nos hemos puesto manos a la obra. Muchísimas gracias, presidente. Thank you very much, Pablo. Um, let me tell you about the Article 51 uh, issue. That means joint committee procedure for this file. But I have sent a new letter to Mr. Lenny, who is the chair of the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 по старата процедура от 99 година бяха прияти тези регламенти. Сега е, някои от регламентите би трябвало да се изменят. Давам думата на докладчика. Ah, okay. Mr. President. You are not in the right I'm place. Here, I don't know, I'm here. Have you changed the uh, camp? No, uh, uh, <laughs> it was just a free place here, so. Аз седнах тук, защото просто мястото беше свободно, но все още съм си социалист. Добре. Нека да ви кажа, че съжаляваме, Емил, за твоето решение да напуснеш нашата комисия. Ще ни липсваш съжалявам, това не е непременно мое решение, но така се налага. Сега към доклада. Този доклад е един от двата доклада, който се занимава с трансферирането на е, процедурата по комитология в е, ерата след Лисабон. Тук става дума за а, изпълнителните актове, които се преформулират и преосмислят като делегирани правомощия на комисията. Искаме Европейския парламент в рамките на Омнибус 2 да има повече правомощия. Някои неща съм предложил тук. Първата група предложения – се спира върху съображенията. Комисията не предлага съображение, но аз мятам, че има нужда от съображение. Да се обясни каква е, какъв е смисъла на параграфите на членовете и на цялото предложение. Освен това, предлагам нещо, което смятам за много важно. Цялата подготовка за делегираните актове е, е направено от експерти на комисията, а, Европейския парламент не участва в тази подготовка. важно е според мен парламента да е, директно, да е директно да участва в делегираните актове и да знаят е какво, каква е предисторията и да има възможност за влияние върху работата на комисията. Втората група изменения, която предложих, има връзка с делегирането на от наша страна сроковете. Комисията искаше да има не, е, неограничен период на делегирането, а, при което Европейския парламент може да реши да поднови е, делегирането. Аз предлагам един ограничен период. Смятам, че е, периода трябва да е 5 годишен, след което да има допълнително решение дали да се поднови делегирането или не. Мисля, че при този е, е с, едно, е, с един ограничен срок нещата ще изглеждат по-добре. Третата група от изменения е, имат за цел да изяснят различната роля на Омнибус 1 и Омнибус 2. Омнибус 1 е, се занимава с изпълнителните актове, Омнибус 2 с, с, с е, делегираните актове и има един регламент от 2008 година 732, регламент 732. Тоест, този регламент се разглежда в Обнимус 1. Втората група от предложение е регламент 1215 за търговията с Западните Балкани. Е, всичко всички проблеми са решени е, така, че ние може да сме доволни. Третата група от изменения се съсредоточава с е, достъпа е, до пазара на страните от АКТП. Въпросите се разглеждат в Омнибус 1 и 2. Тук решихме да прехвърлим въпросите повече към Омнибус 2. Това е по-разумно. По принцип бих казал, че в доклада се опитвам да дам на парламента повече влияние в областта на делегираните тактове, да има повече контрол и влияние. Мисля, че това е необходимо. Повече или по-малко, това е основният тенор на доклада. Искам да благодаря на моите колеги, на докладчицата по Омнибус 1. Тя много ми помогна. Ако някои колеги искат да направят допълнение и да направят коментари по доклада, с удоволствие ще ги изслушам. В противен случай аз предлагам да продължа по начина, по който процедирах до момента. Благодаря ви. Председателят благодаря. Сега нека изслушаме докладчиците в сянка. Благодаря, господин е, председател. Аз благодаря за интензивното сътрудничество. Това е важно законодателно досие в областта на така наречените делегирани правомощия. Хубаво е, че още веднъж ще дискутираме този въпрос. Става дума за едно дългосрочно прилагане на тези правомощия. Различните категории, така както са описани, за мен са разумни, но виждам един проблем, а именно предложението за формулировката на времевото ограничение. Е, под, подхода е, според мен, разумен. Е, петгодишния срок е разумно да се въведе, но имаме, е, раз, имаме възможността за автоматичното продължение. Сега, в светлината на Омнибус едно трябва да се споразумеем дали с това не не даваме прекалено голяма възможност за Европейския парламент и за съвета да да, дали прекалено не ограничаваме възможността на тези две институции да прекратяват делегираните правомощия. Е, става дума за автоматичното продължение. Този аспект за мен е много важен. Е, в е, четвъртък ще гласуваме Омнибус 1, така че е разумно да помислим по този въпрос. Интересуваме и мнението на колегите. Как виждат те проблема? Е, откривам дискусията а, е, сред членовете на комисията. Няма желаящи. Да чуем комисията. Имаме ли? представител, госпожа Дити Йоргенсън отляво. Там и страна имате думата, моля. Благодаря, господин председателю. И ще започна като изразя благодарност към докладчика и неговия екип за извършената работа по проекто доклада. Комисията е благодарна за тази работа, защото това е много важно упражнение заедно, паралелно с Омнибус 1. Ние в комисията имаме сравнително малко бележки по проекто доклада и аз ще се спра накратко на тях. Първият се отнася до изменение 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 и 22. В тези изменения докладчика предлага да се включи стандарт за делегираните актове. Това е малко технически въпрос. По-различен метод. Комисията предлага друг да се включат съображенията, които са необходими, а не общо, а не за всеки индивидуален акт. Това е обичайният подход, предприеман от съвета и комисията при предишни процедури на внасяне на съответствие. И същия въпрос възниква и в Омнибус 1 и ние трябва да го решим съвместно. Имаме по-сериозен въпрос с проекто съображенията, особено последните две изречения на предлагането, предлаганите изречения не са включени в общото разбиране на, за делегирани актове на трите институции и смятаме, че включването на тези изречения – за експертите ще наруши баланса, който съществува в общото разбиране. Предвижда се, че парламента и съвета трябва да се третират еднакво при изготвянето на делегирани актови, да получават съответната информация от експертите. Парламента има право да иска експертите да бъдат покавани, поканвани. Това съществува в рамковото е, решение. По-нататък, както се предлага да се включат е, конкретни изисквания, рискува да наруши баланса по силата, който съществува по силата на договора. Вторите коментари, втората група коментари се отнася до четвърто, шесто, осмо, десето, дванайсто, осемнайсто, 20 и 23 изменение. И в тези изменения докладчика предлага да се промени предложението на комисията че делегирането ще се отнася за фиксиран период от 5 години. Искам кратко да обясна подхода на комисията в нашето предложение. Комисията предложи Нашето предложение отчита факта, че делегираните правомощия са необходима част от, от функционирането на регламентите. Ако сложим ограничение на тяхната валидност, дори с опция за продължаване, съществува опасност да наложим една несигурност. Законодателя има пълен контрол или да отхвърля делегирането или да прави възражение. И това няма никаква връзка с фиксирания период. Според нас, по тази причина не е нужно да имаме метода на подновяване. Ние сме готови по-нататъка да дискутираме тези въпроси с докладчика и с вашата комисия. Искам да приключа, като още веднъж благодаря на докладчика и неговия екип. Комисията остава напълно ангажирана с това досие. Благодаря. Благодаря една малка бележка по тези възражения на комисията от моя страна. Знаете какво е моето становище за разделянето на властите и ням, не е а, странно, че аз мятам, че възражението на комисията за участието на парламента в делегирани актове трябва да бъде отчетено. Аз имам и известни съмнения дали това предложение не отива отвъд споразумението, а дори и самия договор. Парламентарната дел, демокрация не означава, означава наистина разделяне на властите. И ако делегираме някои правомощия а, за създаване на правила, на комисията, трябва да й позволим да изготви делегирани актове. И да не допускаме намеса на експертно ниво на подготовката на делегирани актове. Докладчика, ваша последна бележка. Благодаря господин председател. Сега е, искам да отговоря на това, което каза господин Шулт. За това ще говоря на немски. Мисля, че въпросът за ограничението на времевото ограничение за комисията, мисля, че то е разумно. Това е нещо, което ще даде възможност на парламента по-лесно да процедура, ако процедира в случай, че е недоволен от действията на комисията. С ограничаването до 5 години ще може по-лесно да оценим какви са действията на комисията. Това не е нищо странно. Има и други подобни времеви ограничения. Според мен е разумно така, да процедираме така, както а, предлагам аз. Сега аз разбирам и становището на комисията да няма времево ограничение. Това, което казва и господин Шулц с автоматичното продължение е също разумно. Сега, според мен, моето предложение представлява един среден път между двете становища, това на комисията и на господин Шулц. Какво, що се отнася до експертите на комисията? Аз не съм на едно мнение с нашия председател. Може да се обсъди дали формулировката, която предлагам аз, е прекалено еднозначна и, и достатъчно ясна. Може би тук може да помислим и за друга формулировка, но аз мятам, че информациите, които получаваме а, са информации, които са важни, за да може да стъпим на тях и да вземаме решенията си. Те, това е практически въпрос. Трябва да обсъдим дали това са информации, които помагат на депутатите. Сега има и друго. Естествено, ако формулировката накърнява до, закон, текста на, договорите, на договора, естествено, тогава трябва да помислим за друга формулировка. Благодаря ви. Благодаря. Срок за изменение 6, 6 февруари 12 часа на обяд и сега да минем към точка 11. About, uh... Тя се отнася до така нареченият регламент за достъп до пазара. И Регламента е от 2007 година, за да се даде време на държавите, които са подписали споразумение за економическо партньорство, да не загубят преференциите си, търговските си преференции, но Европейската комисия сега предлага тези държави, които не са ратифицирали тези партньорски споразумения до 1 януари 2014, да не се възползват повече от тези търговски преференции. Това е основното възражение в а, а, това изменение. Анекс първи на регламента с 1528 от 2007. Докладчикът ни е Дейвид Мартин но тъй като той бе възпрепятстван да присъства на днешното заседание, той се извинява, Бент Ланге, координатора на социалистите, ще говори от негово име. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да извиня колегата Дейвид Мартин. Той е болен и тази седмица няма да е в Брюксел. Сега към доклада. Както каза и господин председателят, това е регламент от 2007 година. Тогава цареше еуфория, че от факта, че е, държавите от АКТБ имаха достъп до пазара това бяха 36 държави, но знаем, с, че нещата не се развиха толкова положително по различни причини. Много от тези 36 страни вече не са, е, не желаят да подпишат споразуменията е, е, страни от Източна и Южна Африка. Единствена единственото споразумение, което бе подписано, е споразумението с Карибските острови. Сега въпрос е доколко това споразумение функционира правилно и добре, но това е друг въпрос наистина. Сега предложението на комисията е държавите, които не са подписали споразуменията, да не се възползват повече от, от, от тарифните преференции. Това е технически въпрос, но също така и политически въпрос. През 2007 година парламентът а, преди Лисабон нямаше право на вземане на решение. Сега нещата се промениха основно. За това а, трябва да вземем решение по този технически, но също така и много политически въпрос. Мисля, че трябва много внимателно да размислим и да претеглим до каква степен е разумно страните, които не са подписали споразуменията, до момента да не се възползват от преференциите и да бъдат е, съчертани от списъка. Защото естествено, когато има 18 страни, които отпадат от списъка, които страни нямат е, достъп до пазара, <clears throat> то тогава, уважаеми колеги, 9 от тези 18 е, държави са най-слабо развити държави. Те спадат към тази група на най-слабо развитите държави и имат един много ограничен доход. Ако вземем предвид този факт, трябва да установим взаимовръзката с системата за общите тарифни е, преференции. Ако решим, е, когато обсъждаме тази схема, а, и вземем предвид факта за тези девет страни, то нещата много не са в унисон едно, едни с други. Трябва да се опитаме да постигнем някакъв компромис. Не може държави по различни причини да бъдат зачертани от списъка, например Намибия, и други държави ще пострадат много, ако тези две е, концепции не са координирани. Достъпа до пазара не отговаря на разпоредбите на СТО и тук трябва да помислим как да намерим едно разумно решение – така че да продължим да имаме партньорски отношения с държавите от АКТБ. Мисля, че някои въпроси тук наистина трябва да се изяснат, да се уточнят. Дейвид Мартин съвсем ясно е формулирал тези отворени въпроси. Трябва да се намери решение, което да може да се приложи при, до подписването на споразуменията. Сега въпросът 18-те е, държави, които би трябвало да бъдат е, премахнати, зачетани от списъка, дали с тези държави се е говорило, дали те са информирани за решението на комисията или просто комисията предлага предварително това решение. От друга страна, дали това е просто е, инструмент за политически натиск върху тези държави? Може би е разумно да помислим за е, интензивиране на преговорите по споразуменията за улеснен достъп до европейския пазар. Е, трябва да имаме предвид, че това е политически въпрос за отношението ни към най-слабо развитите държави. Благодаря, каза председателят. Нека сега продължим с другите говоривши. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя предложенията на докладчика и неговия говорител. Това е въпрос, който е изключително политически по своя характер. Можем да разберем, че по време на преговори и резултатите от тях, една от страните, например Европа, в някои случаи може да прояви нетърпение, защото иска да се стигне до приключване на преговорите. Това нетърпение е основателно в някои случаи и поне моята група не би искала Европа да премине определена граница. В историята на тези споразумения за економическо партньорство имаме някои неприятни случаи. Например, комисаря Лами, който предприе на времето мерки за сключването на споразумението от Котону. След това бяха привлечени повечето от страните от АКТБ към системата на СТО. Беше критикуван факта, че това искане за системата за общи е, преференции, по-скоро искане от страна на СТО. Така че е, започнати бяха преговори. Комисията предлага по същество да се налогат, наложат е, санкции върху държавите от АКТБ, които не са приложили ратифициран договор, който е договорен, сключен. Има някои държави в, в списъка. Бяха цитирани на Мибия, някои други слабо развити държави. Може ли сериозно да се представим а, да санкционираме една държава като Хаити, например, Знаете какви са сериозните последици след е, епидемията от холера там. Ако кажем сега на Хаити, имате а, е, проблем, няма да сключим споразумение с вас за свободна търговия. Това е сериозен проблем. В партньорството Европейския съюз АКТБ е има член 36 където се казва, че подобни процедури трябва да бъдат разглеждани за всеки конкретен случай по-отделно. Моята група счита, че комисията трябва да разгледа този списък. Прилагането на споразумението да направи оценка за всеки отделен случай по-отделно и да прецени в какви случаи подобни санкции са основателни и оправдани. Хелмут Шолц има думата. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да се присъединя към критиката, отправена от докладчика, както и на други колеги, които се изказаха по темата. Действително, въпросът е изключително политически и не можем да говорим за последователна политика с другите комисии, ако в нашата комисия имаме по-различно мнение във връзка с отношенията между Европейския съюз и АКТБ и че тези отношения все пак трябва да се базират на равноправна основа за всички страни. От 2007 година страните от АКТБ вече провеждат преговори с комисията, които доведоха до малко или повече разрешаване на проблемите. Но все пак, е, в крайна сметка, бяха сключени споразуменията за економическо партньорство. Сега, когато се преговаря с е, страните от е, АКТБ, се търси някакъв окончателен резултат. Читам също за много важно как това, което каза Яник, какви са реалностите в съответните страни. Какви са възможностите на тези страни да имат достъп до пазарите на Европейския съюз? Ако комисията казва на страна, страните, че могат да получат статут в рамките на общата система за преференции в сферата на селското стопанство, други продукти. Те ще загубят достъп до европейските пазари. Това не е същото, както да се прилага на изцяло тази система за преференции. Считам, че като Европейски парламент ние трябва да настояваме да продължат преговорите, да се намерят решения, които да отговорят на интересите на двете страни в преговорите, което означава Европейския съюз от една страна и страните от АКТБ от друга. И това трябва да бъде в съответствие с решенията от декември, взети от съвета по споразуменията за економическо партньорство. Санкциите не са отговор на нуждата от отношения, подобряване на отношенията между Европейския съюз и страните от АКТБ. Следващия оратор. Искам да поздравя първо председателят за преизбирането му. Бих искал също да кажа, че той прилага неутралност в председателстването на заседанията и това е добър пример аз разгледах списъка на държавите. Аз съм представител на Обединеното кралство, както и на групата Европа за свобода и демокрация. 11 от държавите от общност, британската общност са в този списък. Започваме. Ако включим Фиджи, списъка ще стане 12, душ, 12 държави. Включва се също и Мозамбик, въпреки че има свързан с Португалия история, също е член на британската общност. Янек Жадо описа предложенията, наричайки ги санкции Аз е, не бих изразил несъгласие с е, подобна квалификация, но на този ранен етап перспективите 11 държави от общната, общността на е, британската общност да загубят достъп до пазарите на Европейския съюз представлява огромен интерес за нашата политическа група и буди сериозна тревога. Той от кои е? Председателят. Изглежда има съвпадение на мненията между левицата и десницата по отношение на предложенията на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите, които се изказаха в този дебат. Те разгледаха нашето предложение. Аз ще се опитам да отговоря на някои въпросите, да успокоя някои от изразените тревоги съвсем накратко. Относно преговорите. Тези преговори не започнаха през 2007. Те започнаха още през 2002 година. До 2007 година бяха постигнати някои междинни резултати. За да се материализират тези временни резултати, да дадат една солидна правна база, ние изготвихме този регламент, който е моста между споразумението от Котону и споразуменията за економическо партньорство. Междувременно страните имаха свободен достъп до нашите пазари, благодарение на този регламент. Имаше лобита в сферата на, на доставките на захар, на ориз и прочие ние бихме искали да се запазят някои ограничения, но въпреки това ние му осигурихте достъп на базата на регламента, който беше временно решение, докато бъдат окончателно прияти и ратифицирани споразуменията за економическо партньорство. Това не е въпрос само на спазване на правилата на СТО, а, въпрос на правна сигурност, а, на онази сигурност, от която се нуждаят а, инвеститорите и търговците, за да правят бизнес. Много от а, държавите положиха усилия по, по тези споразумения, които договориха с нас през 2007. 18 държави не предприеха нужните стъпки. Регламентът е съвършено ясен по въпроса. Ние не можем да прилагаме този регламент а, като нещо постоянно, трайно. Той не е в съответствие с правилата на СТО, както спомена един от депутатите. Затова не би било справедливо да се осигурява свободен достъп на равна нога на тези, които не са ратифицирали споразуменията и на тези, които са направили нужните стъпки в тази посока. Затова, ако трябва да вземем политическа позиция, трябва да отчетем и въпроса за справедливото отношение към всички. Ние запазихме това споразумение, не забавихме разглеждането, за да дадем възможност за водене на преговорите там, където има такива. От Генерална дирекция търговия считаме, че това подейства Имаме споразумение с страните от Карибския басейн, с други региони, също с държавите от региона на Индийския океан се полагат усилия в тази посока. Също и по споразуменията за економическо партньорство с страните от Африка. Но няма приключване на този етап – затова предлагаме изменението да влезе в сила не утре, не в деня, в който се приеме, а чак от 1 януари 2014 година. До тази дата ще са изминали 12 години във водене на преговори. Повечето от въпросите са били разглеждани поне 10 пъти. Дали има ангажимент към тези споразумение? Може отговорът да е не. Това бихме го приели. Когато беше представено предложението, някои казаха, че Африка не желая подобни споразумения. Ние нямаме такава информация, но ако е така, ако някоя от африканските държави реши да има опт-аут от тези споразумения, това е суверенно нейно решение. Както в всички важни решения в живота, това няма да е без последици. С предлаганото изменение и с реформата на системата за общи преференции, комисията предлага по-голяма яснота. Ние искаме страните от АКДБ да направят избор. Ясно е също какви ще бъдат последиците от тяхното решение. Тези последици не са липса на преференции за 18-те държави. Те ще продължат да се ползват от преференции или като се включат в системата от споразумение за економическо партньорство и така имат солидна правна основа за свободен достъп, от какъвто се ползвате сега, или ако се договорят други преференции. Що се отнася до най-слабо развитите държави, там нещата са по-ясни. Те няма да бъдат засегнати от е, настоящото предложение. Изобщо няма да бъдат засегнати, защото на тях им е гарантирано, съгласно сегашната е, система на общи преференции, реформата в тази област е, и всички останали документи, те имат достъп, гарантиран достъп до пазарите на Европейския съюз. Те са включени в списъка, защото правният, а, свободният а, достъп а, се отнася до всичко без оръжия. Тези страни ще положат а, да имат а, безквотен и безмитен достъп а, до пазарите на Европейския съюз. Ние работим усърдно в тази област. Искаме да създадем условия да се ретифицират споразуменията или поне да кажат, че не ги искат. Е, за сега обаче нямаме такива индика... индикации. Ние организираме подробен семинар е, за партньорите ни от Азия, за да изясним тези неща. Председателят, позволете ми да задам един въпрос. Вие обяснихте е, какви са основанията за направеното предложение от комисията. Намирам го за уместно. Но що се отнася до Хаити, страна, която беше спомената, считате ли, че има възможност за изключително отношение спрямо тази страна? Господин Ланген след това също иска да зададе въпрос. Моля да бъдете кратък. Също един въпрос. Вие казахте, че най-слабо развитите държави ще продължат да бъдат включени в схемата общ, от общи тарифни преференции, но две страни, Босвана и Намибия, не, бяхте, не ги споменахте. Може би може да кажете нещо и за тях. Thank you very much. Um, to come back to Haiti, um... Да се върна към въпроса за Хаити. Политическата цел на всички е да имаме стабилно партньорство с тази страна. И нашето предложение е да имаме споразумение за економическо партньорство. Въпросът, който задавате, е от правно естество. Нашите юристи не намират обективно правно основание да не включват Хаити в списъка. Политическите последици от това няма да бъдат такива, каквито а, считаме, че са. Това не е санкция, това не е наказание. Това е прилагане на един инструмент, който сме създали заедно на даден етап. И фикция е, че можем да им осигурим свободен достъп при липсата на, на договореност. Тази правна е, фикция може да е трайна само за кратко време. За страни като Ботсмана и, Ботсуана и Намибия, които имат а, средно ниво на развитие. Отново искам да заявя, че ние се надяваме, че тези страни не трябва да е, разчитат е, на предпазната мрежа на е, общите преференции, защото може би те няма да се отнасят за тях. Те трябва да знаят, че едно споразумение за економическо партньорство автоматично ще им гарантира този достъп. Председателят Господин Шолц, имате въпрос към представители на комисията? Моля да бъдете кратък, също и Яник Жадо. Един кратък въпрос. За последния пример, който дадохте. Вие споменахте тези две държави. Някои от страните с ниски или средни доходи имат продукти, които са ключови продукти за националните им економики, които не са обхванати от механизма на общи преференции. Разбира се, тези страни искат да получат статут, да сключат споразумения за економическо партньорство, защото това е много на по-високо ниво. Защо тогава да не завършим преговорите да отчетем техните интереси, какви са политическите съображения. Това е политически въпрос, в частност въпроса, който се отнася с духа и ти. По същия въпрос, вие ни пояснихте, че страните с среден доход са сключили споразумение за економическо партньорство че няма да бъдат санкционирани, защото те са подписали и че нямат нищо да загубят. Споразуменията за економическо партньорство, което предлагате, може би няма никакъв интерес за тях. И ако не ги подпишете, ако сте им казали, ако не ги подпишете, няма да загубите нищо. Председателят, аз допуснах тези допълнителни въпроси, защото е, е важно да се разбере точно гледната точка на комисията. Благодаря за въпросите. За политическите съображения. Целта е да се постигне справедливост. Не можем да продължим да осигуряваме свободен достъп на държави, които не прилагат това, което са заявили, че ще прилагат и да ги поставим на равна нога с онези, които са го направили. Имаме отговор от приятели от Карибския басейн, понякога те преминаха през тежка политическа процедура, но постигнаха кон, консенсус за сключване на споразумения и получават свободен достъп в замяна. Другите държави, те се колебаят дали да подпишат а, такива споразумения или не, дали а, ако ги подпишат ще ги прилагат. А, те ще продължат да се ползват от свободен достъп до 2014 година. Благодаря на въпроса, поставен за страните с най-низки доходи, най-слабо развитите държави. Тези страни се нуждаят много по-голяма степен от споразуменията за економическо партньорство. Те се нуждаят от интеграция, от интеграция, от стабилност, от инвестиции. Те се нуждаят от достъп до пазарите на Европейския съюз. И този аспект е отчетен в сегашното предложение. Те няма да бъдат засегнати от предложението, защото те могат да търгуват с всичко без оръжие. И ние ще продължим да се опитваме да работим заедно с Хаити, за да се присъединят те към едно споразумение за економическо партньорство. Докладчика давам думата на заместник председателката Мускардини, която поиска думата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа нещо на комисията. Ясно е, че правилата трябва да се спазват от всички, но от друга страна също така е ясно, че правилата трябва да са разумни и във времево отношение правилата трябва да отговарят на действителността и на нуждите на страните, а не да са просто теоретични е, структури. Трябва да видим каква е днешната ситуация. Трябва да видим какво е необходимо. няма нужда да има катастрофите, терорист, терори, терористични актове, природни катастрофи, болести. И ако комисията не може да си представи някакви извънредни ситуации, то а, комисията не си върши работа. А, ако заявим извънредно ни правила за Пакистан, то тогава ще имаме реакция от Индия. Нещата няма да Нещата не потръгват така. На, на следващия ден обаче се казва, не може просто и така адхок да имаме някакво извънредно правило. Извънредните правила трябва също да са разумни за всички онези, които ръководят Европа и провеждат нейната политика. Така че трябва да помислим много внимателно. Има правила, има изключения, това е така, но заедно с тях се е, създава една гигантска бюрокрация, която произвежда малко резултати за а, населението, за хората. Благодаря, господин Ланге. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Благодаря и на комисията. Мисля, че стана ясно следното. Трябва ни решение, което да взема предвид отношението ни към нашите партньори. То не бива да е нарушено. Е, трябва да отворим перспективата за по-нататъчни преговори с е, държавите от АКТБ. Не бива да се създава, да се създава впечатлението, че ние сме по-силните и диктуваме условията. Е, когато говорим за схемата от общи тарифни преференции, когато тази схема е наистина завършена, то тогава може да видим как е, могат е, да се формулират и правилата за участие в нея. И на последно място, благодаря ви за коментарите, господин Мартин. Във всички случаи много ще им се радва. Председателят до 26 март може да подавате и предложения за изменение към доклада. Сега преминаваме към точка 12. Това е становище на проекто становище на ИТРЕ относно съобщението на комисията за е, енер... политиката енергийната политика извън границите в, на Европейския съюз. Докладчик е господин Ян Заха, Захарадил от ЕКР. Благодаря, господин председател. Въпросът е много сложен и аз ще се опитам да бъда много прецизен, за това позволете ми да премина на чешки. Давам ви време да си сложите слушалките. Pane předsedo, máme tady materiál komise s názvem The EU Energy Policy. Господин председател, Европейската комисия предложи текст към политиката на към енергийната политика извън границите на Европейския съюз. Има тук аспекти, които засягат международната търговия. Затова и нашата комисия се занимава с този въпрос. А, хората, които са евроскептици, и аз се числя към тях, и дори и те смятат, че една обща енергийна политика за Европейския съюз е много важна. Може би това е най-важното, което ние общо е, с общи усилия може да постигнем в Европа. Една обща енергийна политика предлага и по-добри условия за търговия. И така, в моя доклад аз се съсредоточих върху някои специфични въпроси. Естествено, много неща още могат да се добавят. Аз с удоволствие ще изчакам вашите коментари и предложения. Абсолютно съм отворен за всякакви идеи. Но трябва да вземем предвид следното. Енергийната политика и нейния външно-търговски аспект трябва да бъдат подслонени в една концепция. Трябва да използваме всички синергии. Това имам предвид в абсац 2. Освен това, ясно е, че енергийният микс – се определя от отделните правителства. т.е. всяка държава членка е отговорна за своя енергиен микс. На този фон трябва да се вземе предвид решението на всяка държава членка, но важно е да се знаят всички решения на държавите членки. Ето защо в абзац 3 аз предлагам е механизъм за обмен на информация, т.е. държавите членки да са информирани за енергийния микс на своите съседи и на, другите държави членки, т.е. да се знае кой откъде получава доставките, е, енергийните си доставки. На следващо място. Важен е въпросът за производствените мощности. Т.е. предприятията трябва да действат прозрачно и в унисон с разпоредбите на СТО. Естествено, тук става дума за търговията с твърди горива, петрол и газ. Е, с тези въпроси се занимавам в АВЗА 4. Енергийните източници. Естествено, с тях може да се търгува, за това трябва да вземем предвид тук и биогоривата и възобновяемите енергийни източници. Атомната енергия също не бива да се забравя. С всички тези източници може да се търгува. Абзац 5 и 6 тук се съсредоточавам върху енергийни източници, които не са твърди горива. И по-нататък, в точка 7, се занимавам с външно-търговските отношения на Европейския съюз, отношенията с развиващите се страни. Ние се опитваме да помогнем на тези страни, за да могат те да създадат своя собствен енергиен микс. Как можем да използваме нашите споразумения за търговия и търговски инструменти, така че да постигнем именно тази цел. Това са основните теми и според мен те трябва да са основните въпроси за обсъждане в нашата комисия. Трябва да изготвим на тази база нашето становище. Естествено, всички имаме понятие от е, темата енергетика. А, предполагам, че ще има много коментари от моите колеги и предложения за изменения. И подчертавам отново, че съм отворен за всички идеи. С интерес очаквам вашите коментари. Благодаря ви. Опитах се да бъда кратък. Председателят Ако съобщението на, на комисията е озаглавено сътрудничество с, с нашите партньори извън границата, границите на Европейския съюз в областта на енергийната политика, така че е, наистина има въпроси, които засягат нашата компетентност. И така. Благодаря, господин председател. Това е важен доклад, който прави връзка с други доклади, които се подготвят. Колегата спомена въпроса за обмен на информация за междуправителствените договори в сферата на енергетиката с трети държави. Това е изключително важно, както каза и докладчика. Необходимо е да се гарантира нужната кохерентност в енергийната политика на Европейския съюз. Ние предлагаме изменения по доста въпроси. Искаме да се гарантира, че освен на последователност с енергийната политика, трябва да има последователност и в екологичната политика във връзка с плана енергетика климат. На второ място, днес трябва да има около 1 милиард евро внос на петрол ежедневно, което е огромно, като се има предвид това може да се направи сметка колко средства изтичат от а, а, европейските домакинства за внос на тази енергия. Енергийната политика е в правомощията преди всичко на държавите членки, с изключение на случаите, свързани а, с постигането на целите за възобновяема енергия и мерките, които могат да да се предприемат сферата на енергоспестяването и енергийната ефективност. Най-добрият начин да се гарантира енергийната ни сигурност е да потребяваме по-малко енергия. Ако разгледаме кои са основните зони, откъдето се внасят изкопаеми горива като петрол и газ, това са Близкия изток и Каспийския басейн, Каквото и да правим за години, за десетилетия напред, там ще има политическа нестабилност. И това ще бъдат рискови зони за енергийната сигурност на Европейския съюз. Затова най-доброто е да започнем да економисваме енергия. Примахването на субсидиите за изкопаеми горива. Показва в каква степен примахването на тези субсидии в нашите страни ще бъдат лост за развитие на зелената економика от една страна и за борба срещу климатичните промени. Това е изключително важен елемент на европейско равнище. Ние очакваме с доста интерес този доклад и ще предложим доста изменения. Благодаря, господин председател. Сега има малко проблеми с това съобщение, защото имаме редица съобщения и също така и доклада в, на господин Шато които имат една и съща тема. Те се занимават все с същото. Трябва много да внимаваме, така защото в рамките на парламента да имаме една единна позиция. Затова и това становище трябва много внимателно да го изготвим така че да е в унисон с а, другите становища и позиции на парламента по отношение на енергетиката. А, това, което трябва да кажем на нашите, парлам... а, на нашите партньори относно енергийната политика на Европейския съюз до 2050 година, трябва ясно да очертава политическите ни цели и желанието ни за сътрудничество по отношение на енергоснабдяването, което да идва извън Европейския съюз. Ясно обаче трябва да посочим желанието си да, да, да работим в посока енергоспестяване и възобновяеми енергийни източници. Тези е, политики ще създадат нови работни места и ръст на економиката. Ето защо трябва да помислим за, в, точно в тази светлина за партньори извън Европейския съюз. Тези аспекти бих искал да видя да са отразени в е, доклада. И на следващо място, мисля, че е ясно, че в областта на енергетиката има търговски аспекти. Те са просто интегрирани в цялата тематика на енергийната политика. Затова в становището трябва ясно да формулираме правата на Европейския парламент да взима решение по тези въпроси, защото а, това, което се случва в Европейския съюз е един галоп след решенията на националните правителства по отношение на енергетиката. Господин Шолц от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Искам още два аспекта да добавя. Съгласен съм с подхода на докладчика. Ясно трябва да ясно трябва да е посочен търговски аспект на енергийната политика, интереса към енергоснабдяването, е, е, интереса на, на енергийната безопасност. Това са неща, които трябва да се подчертаят. Мисля, че точка 6 е много правилно посочена, а именно да се говори за иновациите, за изследванията в областта на енергетиката. Но въпросът е, че трябва да сме конкретни и прецизни. За това тук се задава въпроса дали в нашата комисия, както каза и господин Ланге, не би трябвало да се занимаваме и е, с това до каква степен е, парламент вече е излязал с становища по отношение на суровините, по отношение на устойчивостта. Защото в този доклад тези въпроси са имплицитно заложени. Може би трябва да сме по-конкретни при определените точки. И на следващо място имахме изслушване по тези въпроси в Страсбург, а именно по въпросите за екологията и промените в климата. А, трябва да преосмислим цялата енергийна политика на, на Европейския съюз. Ако, трябва да водим една енергийна политика, която се съобразява с промените в климата, то тогава а, мисля, че трябва някои от частите на становището да се преосмислят. Благодаря, казва председателя. С това при... приключваме а, изказванията от нашата комисия. Нека сега чуем становището на комисията. It's a pleasure. Uh, good morning. Um, Добро утро. Искам да благодаря за становищата, изразени от депутатите. Те отразяват подкрепата на парламента за една устойчива енергийна политика. Сега към текста на господин Захар Дил – ние с интерес очакваме вашия край, е, крайната версия на доклада. Хубаво е, че доклада подкрепя основните елементи на съобщенията на комисията от септември. Искам да се спре на някой от тях. Важността на външната енергийна политика и достиженията и Имам предвид устойчивостта, конкурентоспособността и сигурността на доставките. На второ място вътрешния пазар и неговата стабилност. Други основни елементи, които виждаме в доклада, а това са координацията на европейско равнище в областта на енергийната политика и необходимостта от по-голяма координация, ще се отнася до двустранни споразумения с трети страни. Ние искаме да подкрепим механизма за прозрачност при тези споразумения. Това е желанието на комисията. Това е много необходимо и задължително, ако Европейския съюз иска да има влияние в споразуменията си и отношенията си с трети страни. Ние приветстваме идеята за синергии, които да се използват в енергийната политика. Тук искам да подчертая възможността за защитата на инвестициите и търговските споразумения. Нека тук добавя в скоби за важността за, на енергийната харта. Нека позволете ми да уточня някои въпроси когато се говори за трансатлантически економически съюз и енергийната политика, то тук трябва да кажа, че имаме регулативен режим. On standard setting related to energy um, using products, also electric vehicles, and as you know... И както знаете, ние трябва да подновим някои от споразуменията, но в този контекст ние не говорим за ядрените въпроси, за ядрената енергетика. Имаме друга платформа. Това е Европей... съю... съвет Европейски съюз САЩ, където обсъждаме въпроси за е, сътрудничество в областта на изследванията и развитието. Там се обсъждат ядрените въпроси. Благодаря ви за тази дискусия. Е, председателят, благодаря. И сега давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Едно последно изречение. Ние сме е, Комисия за международна търговия и нашата задача е да укрепим е, търговския, търговския аспект на тази проблематика. Има други комисии, които се занимават с другите аспекти, така че е, екология, развитие, изследвания. Това са неща извън обсека на нашите занимания. Така че бих искал да помоля да не се размива нашата работа и да не навлизаме в компетенциите на други комисии. Нека съсредоточим нашето становище върху търговските аспекти. Трябва ясно да сме концентрирани най-вече върху търговския аспект. Благодаря. Thank you. Calendar, um... Благодаря, казва председателят. Крайният срок за изменение е 1 февруари на обяд. И така сега преминаваме към точка 13. Това е също становище, от, изискано от друга комисия, именно Комисията по околна среда. Става дума за доклад по собствена инициатива. Докладът е, е Европа за ефективно използване на ресурсите. За съжаление, нашия докладчик не е тук. Anyone... Uh, Има ли някой, който ще говори от негово име? Коташ. Не сте докладчик, но сте в сянка. Добре. Благодаря много, господин председателю. Тази дискусия за енергийната сигурност е, бе тема и на предишната точка. Сега говорим за Европа на, ефект, на ефективното използване на ресурсите. Съжалявам наистина, че докладчика го няма, защото би било интересно да изслушаме идеите, които той ще представи. Но по същество този доклад е принос към доклада на Европейската комисия за стратегията 2020. Когато говорим за енергийна ефективност, говорим за ефективното използване на ресурсите като една необходимост в контекста на една Европа, която изпитва натиска, глобалния натиск от липса на ресурси, както и климатичните промени. Устойчива и справедлива и честна търговия. Ние сме комисия по търговия. Те сърцевината на търговската политика на Европейския съюз. А това е важно, тъй като трябва да включим и екологични клаузи във всички търговски споразумения, което да доведе до намаляване на въглеводородните емисии и въвеждане на зелени технологии. Европейския съюз трябва да отговаря на най-високи такива стандарти в търговията и в участието си в СТО. Защото това е наистина важно и имаме ангажименти по киотски протокол и други многонационални екологични документи. И е интересно че сега пред нас е това становище и аз ще допринеса с участието си. Благодаря. Председателя Яник Жадо. Благодаря. Даниел е подготвил задълбочен доклад, поне това е надеждата ми. Това е тема, която е свързана с предходната, която разисквахме преди малко. Трябва да припомним, че в Европа има най-висок внос на ресурси на глава от населението в света и зависим голяма степен от вноса на ресурси. Изправени сме пред огромно предизвикателство в много от промишлените отрасли. Ресурсите са повече от 50% от производствените разходи а за работна сила са 20%. Целта днес е да се намалят разходите за работна сила. но трябва да се намалят и разходите за ресурси, чрез иновации и други средства. Целта е да се запази европейската конкурентоспособност. Енергоефективната економика е изключително важна. Ако разгледаме какво се случи с е, споразумението между Германия и Монголия, това беше споразумение, което е равносилно на заграване на ресурси. Сключването на споразумения с е, трети страни, често е, слабо развити държави, но богати на ресурси. и целта е по-скоро сякаш да се сложи ръка върху ресурсите им, отколкото да се наблегне на развитието на конкурентоспособността на нашите економики. В а, доклада ние правим връзка между инициативите, а, флект а, и тези свързани с добивната индустрия. Трябва да подкрепим не само тези инициативи, но комисията трябва да направи и предложение от типа закона Дот Франк в САЩ. Дружествата, които внасят ресурси, трябва да бъдат изцяло прозрачни да е ясно какви методи за добиване на ресурсите са използвани. Следва да се очитат всички външни измерения, свързани с социалните аспекти, екологичните аспекти. Норми, които не се спазват от държавите, където се добиват ресурсите, трябва да бъдат предприяти съответни мерки спрямо тях. Аз забелязвам, че докладчика пристигна. Бихте ли искали да вземете думата сега? Добре. Имате думата. Благодаря, господин председател, и се извинявам, че закъснях. Това становище е изключително полезно и идва в много подходящо време. Време на една ужасна криза. Ресурсоефективността е нещо, което изцяло приляга на подхода на комисията и на парламента. Становището засяга три основни области устойчивост, конкурентоспособност по отношение на използването на ресурси, включително екологични а, аспекти. Има пасаж за новите глобални пазари и двустранните споразумения които трябва да се изпълняват. Що се отнася до ресурсоефективност, тази тема е тясно свързана с а, области, които са предмет или ресурс на други комисии, но тук дават възможност да се премахнат тарифни бариери и да се започнат инициативи, които ще подобрят околната среда и екологичното използване на енергия с цел да опазим зад бъдещите поколения природата. В този проект доклад трябва до 29 февруари да се внесат а, а, изменения. След това ще се гласува през марта. До тук ще спра за сега. Председателя, благодаря. Потвърждавам, че ви ми казахте Да, извинен сте, тъй като вие ме предупредихте, че ще закъснете. Сега минаваме към комисията. Господин Стефан Мозър, имате думата на по-скоро друго име. Вернер Босманс. Добро утро, уважаеми членове. Благодаря, господин председателю, че ни давате и на нас думата. Темата за ефективност на използването на ресурсите в стратегията 2020 е ключова а, област на работа за бъдещите години. Тя е свързана с много други об, области на политиките ни и попада в ресорите на няколко парламентарни комисии. Ние оценяваме тази инициатива в едно съобщение от януари миналата година има едно политическо послание от е, комисията, която, в което се подчертава важността на тази област. Миналата година е, бяха е, изработени четирте пътни карти или бели книги за за нисковъглеводородна економика, транспортната книга, пътната карта за ресурсна ефективност. И тук господин Басман може би ще ме допълни за съдържанието на тази пътна карта, която допълва останалите и се фокусира върху транспорта, енергията и минава на такива други теми, като отпадъци, намаляване на потреблението на храни, енергия и така нататък. Комисията признава, колко широк е обхвата на тази тема и ние разсъждавахме как да гарантираме правилното, местното отразяване на приоритетите и в усилията на държавите членки. А това е тема на европейския семестър, който се провежда в първата година, първата половина на всяка година, а после във втората половина вече се продължава с националното изпълнение. Нашата цел е да се интегрираме темата за ресурсите в европейския семестър, да се провежда диалог с държавите членки и да сме сигурни, че стратегията за устойчиво развитие бъде, да бъде интегрирана тъй като става дума за един сложен, голям процес, в който и Европейския парламент участва активно и то с цел да се балансират различните интереси и да, сме, да гарантираме, че всичко се отразява на най-високо ниво и се прегръща като кауза и от държавите членки. Тази а, всичко това трябва да слезе и на местно, на регионално ниво, защото то е в компетенцията на градовете, на общините, най-общо казано. И за това е толкова важно да ангажираме и комитета по регионите, економически и социален интерес, а, комитет, извинете, те показват действително голям интерес към това. Освен на дългосрочните инициативи, чието хоризонт е 2050 година, т.е. още 40 години работа, комисията вече излезе с няколко инициативи, от частото законодателни, от частото творящи политика, ковящи политика. Не можем, понеже става дума за 50-та година, така да стоим а, безучастни а ние имаме и други цели, които изискват спешни решения, изискват всеки да приеме, да прегърне тази кауза. Например, енергийната инфраструктура, използването на възобновяемите енергии, водите, водата, понижаване потреблението на вода. Всичко това много бързо трябва да се промени, но и трябва да стигне до нивото на потребителите. Те трябва да станат двигателя, не само производителите. В международен контекст, а това е вече най-много важно за вашата комисия по търговията, а и с всичко свързано с устойчивата търговия, през тази година ще се проведат важни събития, както знаете. Конференцията през юни, която ще има международен характер и ще насърчи приемането на тези предизвикателства а, от страна на всички заинтересовани лица. Ще цели да се е, намали бедността в е, ще има едно съобщение, по което вече са уведомени съвета и другите комисия и комитета на регионите, економически и социален комитет за развиване, за постигане на определените цели. Вече имаме а, проекта на Обединените нации. Господин Босман ще говори по-подробно. Аз ще спра до тук. И после бих отговорил на ваши въпроси. Благодаря. Както каза колегата ми съвсем правилно, тук визията е 2050 година. Европейския съюз да се развива така, че да а, уважава а, да, да остане способна в глобален мащаб. В пътната карта, която сме изработили, ние сме поставили редица жалони, т.е. стъпки, които искаме да дадат резултати до 2020 година. Някои от тях са спешни. Не става дума само за дългосрочна визия, за много конкретни мерки, които трябва да се предприемат. Няма да се спирам на всички действия, маркирани в пътната карта, но ще ви дам няколко релевантни примера, които са свързани с работата на вашата комисия. Фирмите да станат по-устойчиви и потребителите да се държат по по-устойчив начин. А, така че това всичко да се отрази върху жизнения а, цикъл. Ние, запо... Ние направихме и вече сме поръчали много проучвания и е, в тази област, научни проучвания, ще е важно да се огледат някои ключови сектори. Жилищното строителство, транспорта и храната. За храната искаме да разработим е, параметри а, е, за а, ключовите храни до 2000, в период от 30 години напред. Сега по отношение на двустранните партньори, аспектите на устойчивост трябва да залегнат в двустранните споразументи защото до 2020 година също имаме и многостранна рамка. С тази пътна карта. Не става дума само да спестяваме ресурси на околната среда, но и спестяване на ресурси за намаляване на разходите. И то не е само сега, а и за в бъдеще, защото така ще станем по-малко уязвими и ще е по-малко уязвима и околната среда, но и нашата економика. Значи изборът е или сега да действаме, или да чакаме по-нататък нещо, което ще ни струва по-скъпо. Спирам тук. Благодаря. Председателя, благодаря. Знаете, че следващата ни точка ще се отнася, ще бъде една презентация. Виждате а, ключови технологии, които дават възможност за конкурентоспособност или КЕТ. Доклад на, по съобщението на комисията за, за, става дума за Европа на ефективно използване на ресурсите. Давам сега думата за коментар на последен коментар на докладчик. И слушах а, внимателно преждеговорившите и особено на комисията. Всичко това ще ни помогне да оценим ситуацията и да излезем с едно добре подплатено становище, като имаме предвид и какви са, какъв е графика. Тоест да успеем всичко да, да отговорим на комисията с пълноправно. Следващата, пълноценно, извинете, следващата стъпка, проекто доклада до 29 февруари, до 8 марта срока за изменение, 27 марта гласуване. Тук ще участват и органи на местно ниво. Всичко това ще залегне в становището, което дефинира такава една чувствителна област. Вие вече е, казахте кога ще се обсъжда на следващото ни заседание. Е, в, началото, в края на февруари и началото на марта. А сега да преминем към дискусия and we are honored to have among us. Това, което виждате на екрана, за нас е удоволствие да приветстваме представителя на групата Шерпа, които са изготвили този доклад. Професор Кон. Той ще представи констатациите Той е председател на групата Шарпа. Иначе е заместник-председател на комисията по атомна и альтернативни енергии на Франция. Той вече изнесе своя доклад в ИТРА и сега го приветстваме в нашата комисия. Благодаря ви, добре дошли професор Окон, благодарим ви, че дойдохте ще кажа, че сте ирландец, не сте французин, както си мислех. А, това бе добра, добро пояснение и аз ви благодаря. Господи, благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас за възможността да говоря пред вас. Както казахте, висока, групата на високо ниво по ключови технологии с голям потенциал приготви този доклад миналия юни на фона когато всеки регион в Европа губи не само много работни места от, а, и то и в а, високите технологии. Работи в област, работни места в областта на високите технологии. Нашата твърда увереност е, че тази ситуация ще се ускорява, ако не вземем мерки. Като резултат ние изготвихме някои препоръки, които са в доклада, който ще изслушате днес. Аз ще, вие го имате, аз ще спомена само няколко, ще ви дам предисторията и контекста накратко, а вие сами да добиете представа какви дискусии ще се проведат в рамките на 2020 но и а, като а, заедно с а, генерална дирекция Реджи и други. А, тоест, ще ви дам фона, така да се каже, оценка на сегашното положение в Европа в тези области и да апелирам към вашата подхода вашата подкрепа за а, прилагане в действие на тези препоръки. Имам около 20 минути, 20 диапозитива, ще съм бърза. Първо да подчертая важността на тези ключови технологии, които, съще... които имат голям потенциал за посрещане на предизвикателствата в Европа. А, защото това, а, ако искаме да задържим работните места, това ще е много важно. След това анализ на ползите, загубите и така нататък за всички европейци и някои ключови въпроси, които оказват въздействие, например баланса между елементарни и приложни научно-изследователски дейности. На последно място какво правят нашите конкуренти и как комисията Инта може да помогне в прилагането на тези препоръки. Какво е- са ключовите технологии? Един мобилен телефон. Вие знаете, че има вградена а, камера. Ето това е нещо, което принадлежи към кет или към ключовите технологии. Или някои други елементи много чувствителни. Те също са продукт на кет. И виждате от дясната страна всички тези части, части а, и материали, електроника за чиповете, нанотехнологии за някои от бежичните комуникации, а, камерата и дори вече и биотехнологии, за да а, познае кой е ползвателя. А сега е един много различен продукт. Един а, медицински апарат за диагностиране. Пак а, антитела, ДНК, а, електроника за чиповете, флуид, флуиди за манипулиране, плутоника за да задава въпроси към биологичните елементи и биотехнологии. Всеки а, нов продукт, а, продукт на високите технологии, съдържа такива високотехнологични материали електроника, нанотехнология, плутоника и други. Във всъщност, всеки високотехнологичен продукт изисква комбинация от ключови а, технологии с голям потенциал. И това лежи в основата и на а, едно съобщение на комисията в тази стратегическа област. И което е важно, че наистина всеки продукт иска такава, изисква такава технология, а някои изискват няколко. Така че, ако, виждам, ако огледаме кои са приоритетните 6 високи технологии, оказват економически въздействие, а, към предизвикателствата на обществото. Тук става дума за една електрическа, интелигентна кола, автомобил. Имаме нужда от материали, специални материали, нови синтетични материали за тези гуми. Имаме нужда от електроника за отваряне автоматично на прозорците и така нататък, плутоника, не само за за по-низко ефективно осветление, но и за защита посредством фиброоптика трябва ни биотехнология, това са нови синтетични гуми, трябват ни нанотехнологии, тук в тази интелигентна кола, за да няма а, корозия. Тоест, трябва ни комбинация от кетове, от ключови технологии. Един, една само от тях не е достатъчна. Затова трябва, ние предложихме на Европейската комисия един интегриран а, подход към кета. Multicat или подход, многостранен подход. Електроника, плутоника – Също материалите, иначе няма да има полза, нанотехнологията и а, производство на много високо технологично ниво. Първото послание към комисията а, прегърнете тази многостранна технология Монтикет във вашите документи с хоризонт 2020 година. Тук сега нещата са наистина много сложни това, което ние поискахме е интегриран подход към мултикетс. И там вече да се, разпростра... да се разпределят в различните генерални дирекции според техните ресурси. Включително биотехнологиите, да речем, те обхващат няколко научни области. КЕЦ е не само от стратегическо значение, ако искаме да направим прогрес. Но тук виждате веригата на ценностите, материали, суровини, оборудване, компоненти, самия продукт, използването на продукти за разработване на решения и услуги и след това за при посрещане на предизвикателства. Ако видим, ги разгледаме по-отделно, автомобилната, осветителните тела, във всяко от тях ще видите една от тези технологии. И не можем а, да си представим, че а, можем да минем без а, да развиеваме а, стратегически умения и стратегически капацитет в рамките на КЕТ. И ако пропуснем най-ранните е, е, етапи на тази верига от стойности ние ще загубим тотално. Така че всички тези е, перспективни елементи са от стратегическо значение за Европейския съюз и изискват специално внимание. Сега минавам на анализа, който групата на високо ниво извърши. Първо, един широк набор от индикатори. На този диапозитив е производството на патенти, защото това е част от технологическото развитие и от възможността да се развиват нови продукти. Зелената линия, която виждате, че отива нагоре, е колко патента са били резултат от тази работа. В а, пресата се говори за преписани патенти, така да се каже, и за лепени копи-пейст. Но да видим, например, Телеком с Европа, Алкател. Това бяха все водещи фирми. Сименс, Nokia с нейните бежични продукти. Сега китайски, а, оригинални местни китайски фирми една фирма, която получи а, награда Huawei, китайска, за най-голям брой патенти. А, иллюзорно е да мислим, че те са назад и че не могат да произвеждат а, високотехнологични патенти. Зелената линия все расте нагоре, няма падане в Азия. Тази в средата е доста константна, това е Европа което ни е, е удовлетворително, а спадащата е САЩ. Защото в най-последния доклад на доклада на комисията от 2010 година. Такива са данните. САЩ сега вече започват да правят усилия да поправят това положение. Европа всъщност е доста силна в научно-изследователска работа. Например, колко хора работят в областта на научно-изследователската дейност. Хората, които пишат. Ние имаме водачи сред първите 10 във всички тези отделни технологии. И ако видим всички, кои са играчи на сцената, европейската индустрия, виждаме в нано, не е в много добро състояние. В нанотехнологиите само една голяма фирма в електрониката, микроелектрониката, две. ST Microelectronics, италиано-френска и една филандско германска в плутоник, плутониката също само една. Тоест, нашата голямо богатство от написани научно-изследователски трудове, като че ли не се претворява на практика. Ще дам няколко примера от интерес за вас от няколко области. Последната фотоволтайка. А, и това е резултат от прост анализ. Триъгълниците показват патента, производството на патенти и е доста разумен индикатора. Тук става дума за електрическите батерии. Сърцето на бъдещите автомобили електрически ще бъде батерията. Това ще е мотора, двигателя на бъдещето. И ще е от ключово значение за автомобилостроенето, за транспортната индустрия и за много други сектори. Това, което виждате тук е, че е, Европа има 21% производство на патенти, много, доста повече от това на САЩ, но а, и добро спрямо 35% на Азия. А къ... там в кръг виждате 87% на прототипна производствена дейност на, показва, че а, по отношение производството на електрически батерии, това е Азия. Президент Обама обещава при тях да повишат раз до 40% и аз ще ви покажа как смятат да повишат а, цифрите си. Европа – нула или почти нула. и това трябва да бъде променено в скорошно бъдеще. Що се отнася до възвръщане първенството на САЩ, те харчат огромни суми. Например, за батерии, държавни, държавни харчове, за електрически коли. 1,4 милиарда долара бяха а, вкарани за прототипиране на батерии за електрически автомобили и създаването на една широка програма. В Европа 2,5 милиарда за електрически батерии, защото ако нямате тях, няма да имате превозното средство. А според нас 100 милиона е похарчила комисията и добавка известни суми от две държави членки Германия и Франция. Фирмите в... трябва да решат дали да развиват прототипи в... на Европа по отношение на а, батериите. Има, така да се каже, голям наплив а, от а, не, възможности, то не от Азия, от САЩ. Франция произвежда такива високотехнологични батерии и тя премести производството си в САЩ, в Флорида и получи 50% грант от е, САЩ. Може ли в най-лудите си мечти да си представите някоя държава да даде грант на половината стойност на производството. Тогава генерална дирекция конкуренция ще има какво да каже. 50 милиона прототипна дейност, за прототипна дейност и отново половината от сумата от, се е дарение от САЩ но за изследователска, а не за производство. Но факта е, че Европа не може да се конкурира. Може би ни спира структурите така, както съществуват. Сега сме в дискусия с Генерална дирекция конкуренции, за да видим какво да направим, иначе Европа ще загуби по-голяма част от високотехнологическата си индустрия. Uh, В биотехнологиите ние имаме доминантна позиция, но като научно изследване, но като производство пак нищо, почти нищо. По-малко от 5% производство. Виждате тук във всички тези истории пълна липса на хармония между научните изследвания и производството. И тук също виждаме, че САЩ има добра позиция. САЩ и Бразилия харчат големи цени. Няма да се спирам на Бразилия, но ще ви дам един пример. В Обединеното кралство започна да работи фирма ИНОС, поиска подкрепа в Европа, не намери никаква подкрепа в Европа и всъщност бе привлечена в САЩ с заеми, гаранции, субсидии на стойност 95% от проекта. ето ви още един възможен сценарий. И около 130 милиона евро за такъв един прототип, за такава прототивна дейност е нищо, защото ако става дума за тази инус, тя ще има нужда от 10 пъти повече. Такава е логиката в щатите, че след научно-изследователската работа следва производството. А има основни насоки на Европейската комисия, има практика на Генерална дирекция конкуренция и трябва да се направи нещо да задържим такива фирми в Европа. Сега фотоволтайка. Това е изключителен пример, защото в фотоволтайката Европа е пазарът. Тя създаде този пазар. Германия, Испания и други държави членки похарчиха милиарди евро, за да разработят, да развият тези пазари, за да дадат възможност на фирми и на потребителите да 79% са, е цифрата са от е, много скоро, от декември, от глобалния пазар. И с ние сме пазарни, ние трябва да го управляваме. Казахме, че за патентите се харчат огромни суми за научно-изследователската дейност за един, пациент, а, за един патент. За съжаление, патентите не означават работни места и да се харчат пари за елементарен, без харчене за приложен, а, на приложни изследвания не е добро. А, реалността е, че независимо от това, че ние притежаваме пазара и че сме харчили най-много за неговото разработване, Европа има по-малко от 13% производство пак азиатски и американски фирми. Представляват мнозинството от, производство, от производството на този пазар, в сравнение с нашите 13%. Историческите причини за това са, виждате, че от 2001 до 2010 Европа от 6 фирми в 10 най-водещи в фолтоволтайката – стигна само до една самотна. И тя е петата отгоре надолу. Кюселс, немска компания. Кюселс е последния, най-последния, най-последната европейска фирма в десете водещи фирми в волтайката, които произвеждат волтаични продукти и независимо от апелите към държавите членки да произвеждат фотоволтайка и от е, документите на Европейския съюз, е, вие ще е, може да има и още една презентация в тази област. Въпреки всичко това е една единствена компания в 10-те водещи. Това беше през декември. Страхувам се, че след 6 месеца, ако дойда с тази презентация, няма да има нито една европейска компания. QSELS вече а, издаде предупреждение за финансови загуби и премести 50% от производството си в Малайзия. И в действителност, значи, вече Европа няма нито една фирма в десетте водещи. Ние сме на едно поле на равноправност и аз ще цитирам правителството на САЩ и някои коалиции на производители, че а, Китай а, и нарушава правните норми и САЩ е предприял действия срещу това. И въпреки всичко това, трябва да имаме пилотни проекти в областта на фотоволтайката. И като имаме предвид правата, правилата на Генерална дирекция за конкуренция, бихме могли да променим положението. Сега срещу нас е долината на смъртта, Европейската долина на смъртта, между това, което а, се прави като научно-изследователска работа и присъствието на европейски компании на пазара. Трябва ни мост между тези две. И един прагматичен, много прагматичен подход. Има още много примери, които бих могъл да ви дам ние сме дискутирали с комисията и областта на осветител... осветителните тела. Две големи европейски компании в тази област. И те бледнеят пред това, което Китай възнамерява да направи като стратегическо виждане – те имат така наречените вериги от стойности по отношение на осветлението. Осветление на улиците, на автомобилите. Имат програми, които предоставят 20, 50% финансиране за производителите. Нещо невъзможно за нас. Също поставят и много практични условия. Китай, например, има една програма LED градове, 21 град, и, всеки от, и кметовете на всеки от тези а, градове поел ангажимента да оборудва в града си 10 000 такива осветителни тела. Нашият общ бюджет е около 1 милиард евро. Миналата година бе започнато една инициатива от една от генералните дирекции, за да се насърчат европейските компании след много размишления и мислене една програма за 10, на стойност 10 милиона евро. 3 милиона годишно бе лансирана. В сравнение с програма за оборудване, която е на стойност 2 милиарда на китайците. Мисля, че китайците, като чуят тази новина, спът доста дълбоко през нощта. Ние, значи, поискахме да се изгради такъв един мост. Първо, да се претвори ефективно, ефективно цялата научно-изследователска дейност и да бъде облечена в технологически тухли и строител градеж, за да се произвеждат тези прототип, прототипи със собствено, специално по поръчка изработено оборудване, използване и на патенти. Така че трябва да дадем от подкрепа на технологическата научно-изследователска дейност. Второ, както в САЩ и в Азия, трябва да подкрепим развитието, разработването на продукти – това е четвъртата степен преди капацитет за производство. Не можем да говорим за преиндустриализиране на Европа без това, без прототипни продукти. Да огледаме пазара, да видим какъв е интересът. Това е двоетапен процес. Пилотни линии. Посредство Министерството на енергетиката в САЩ го правят. Електрически батерии – и много други в областта на биотехнологиите. И ние трябва да изградим такива пилотни линии и после на следващо място да видим как да направим а, конкурентно способно нашата, а, нашето производство. Како пак погледнете този сценарий отляво, е генерирането на знания, елементарните изследвания. средата е приложната научно-изследователска работа и колкото по-надясно вървите а, развойната дейност и производството. И нека си, ако кажем, това трябва да направим. А няма напреднала економика, която да отрече потока от знанията към пазара. Но ако искате това да го реализирате, трябва да минете през тези етапи. И това, което ние решихме да направим е да видим какво прави нашия разумен конкурент САЩ, Япония, Корея и други. Как постъпват при тези три стълба? И ще ви покажа и следващия диапозитив. Ще го направя хронологически. Ето Корея и САЩ. Ако може да го прочетете, корейците процент на държавни субсидии за научно-изследователска дейност 24%. Korea, is... Това е забележително постижение. Същото е в Штатите, в Япония 22%. След това синият свят в средата е, цифрите за приложна дейност. Корея 34%, Штатите 28%, 8%, Япония 33% и накрая е подкрепа за пилотна, развойна и пилотна дейност. И виждате, че горе-долу всички по 14-15% харчат за подкрепа на развойно-пилотни фирми. Сега да видим държавите членки. Средното за доста голям брой а, от УИРС е статистиката. 36, около 36% за елементарни изследвания, 45% за приложни изследвания и по-малко 20% за подкрепа на развойна и пилотна и развойна дейност. И като видите тази статистика, разбирате добре къде губим почва срещу своите а, конкуренти. Ако видим данните на Европейската комисия, всъщност няма такива. Най-добрите данни, че Европейската комисия дава около 90% за а, елементарни изследвания, за основни изследвания. Добре би било да обърнем нещата. Както и да го гледате, цифрите са едни и същи. Сега нека да вземем визията 2020 като хоризонт. Една от котийките елементарните изследвания 30%, насякъде 30-30 и няколко. Предизвикателствата за обществото, следващата котийка. Аз много не разбирам какво означава това, но все ще го разбера по-нататък – около 50, над 50% и средата между двете една малка котийка индустриално лидерство. Може ли да поддържаме економическата си конкурентно способност, когато изцяло сме обърнали наопаки модела в сравнение с нашите конкуренти. Ето това ви поднасям днес. Няма смисъл да приоритизираме и основната научно-изследователска работа и само и публикациите на научните ни а, среди, без след това да обръщаме внимание на индустрията. И аз зададах а, на комисията на, по научно-изследователска работа и иновации, тя е дама, и зададах този въпрос – но до сега нямам отговор. Така че, може би, следващия път, когато аз става дума за комисаря, да, следващия път, без да навлизаме в бюджетите и без да гледаме общите цифри, да видим какви са малките кутийки и как средствата са разпределени в тях. И ако го и понеже е обърнато абсолютно нагоре, надолу с главата в сравнение с това при Корея и при САЩ, означава, че прав... сме допуснали голяма грешка. И на това основание, като тук виждате с червено участието на индустрията в програми на Европейската комисия. Всичко върви в една посока надолу, защото нямам финансиране за тези програми спадна от 40% на по-малко от 24% през периода на тези три програми. Може би до 2020 година ще стигнем до 15%. Цифрите говорят сами за себе си. Предложихме на комисията, освен да се ребалансира бюджета, да се постигне по-здравословен баланс, който благоприятства економическия растеж, за да съчетаем финансирането. На този слайд е, виждате това, което имаме на този мост. Едната част е свързана с технологическата конкурентоспособност, втората част е, се отнася до производствената конкурентоспособност. Разбира се, едната част е по-скоро държавна и част е частно развивана, но трябва да се съчетаят средствата. Доста работа беше свършена от Генерална дирекция предприятия, както и Генерална дирекция регионално развитие, за да се постигне тази цел. И на последно място докладът ни беше изготвен от група европейци. Може би ще се кажете, останалия свят, може би има по-различна виждане. Президента Обама произнесе реч миналата нощ, но той произнесе подобна реч преди една година. Президента Обама спомена говори за образование, за а, иновации, за разработване на продукти за производство, които да изпреварват останалите части на света. И ние се нуждаем от подкрепа. Ние трябва да подкрепяме не само основните изследвания, но и приложните изследвания и развойната дейност. Беше представен доклад на президента, за да се гарантира американското лидерство. Този доклад беше публикуван на 4 януари Искам да споделя нещо в тази връзка. Казах на комисаря Таяни, че те са копирали нашия доклад. Те казват, че трябва да създадат начини да се развият е, научните изследвания, така че да се прескочи тази долина на смъртта те имат повече от 70% от финансирането за тази цел, ние имаме точно обратната тенденция. Въпреки това, те трябва да направят повече, трябва да инвестират в технологична инфраструктура, за да превърнат науката в блокчета лего за индустрията. Те трябва да ускорят производствения процес. Има ли защита на авторските права в САЩ, пита председателя? Да, говорим сега за САЩ. Те трябва да имат държавни инвестиции, данъчна инвестиционна политика. Те трябва да инвестират за преодоляване на неуспехите. 90% от препоръките в този доклад са такива, каквито се намират и в нашия доклад. Така че, ако не вярвате на мен, вярвайте на групата на Обама. И искам да спра до тук. Искам да ви благодаря най-сърдечно за отделеното време. Очаквам вашите въпроси. Председателят, благодаря за това впечатляващо представене на този впечатляващ доклад. Заключенията, констатациите будят сериозно безпокойство. Изглежда, препоръките са доста убедителни. Тази точка беше предложена за включване в дневния ред от Даниел Каспари. Може би той би желал да започне. Не тогава Лангия от групата на социалистите и демократите. Благодаря. Преди известно време чухме един доклад за промишлената политика, за индустриалната политика. Одобрихме го в парламента и той много ясно каза, този доклад, че трябва да подкрепим производителите в Европа. И един от аспектите, които бе формулиран, беше, че бъдещата ни политика. Трябва да се съсредоточава повече върху цялата верига, която състава стойности в обществото, ценности. Има един малък пример, който искам да, да спомена. <clears throat> Това е инициативата на зелените за подкрепа на основните изследвания и моделите за маркетинг. Мисля, че това е правилният подход тук. Но при вас, това, което чухме от вас, непрекъснато се, пов, по, е, се повтаряше идеята за това колко силно, ни, силен трябва да бъде Европейския съюз и какви да са инвестициите от страна на Европейския съюз и държавите членки. Имаме различни философии, особено една държава членка е шампион в това отношение. Е, много национални средства се изсипват в тази област. Сега, какъв е обаче риска? Може да се вземат погрешните решения за инвестиции. Тук си спомням дискусията за енергийните технологии в Франция. Това беше много противоречива дискусия в Франция. можеха да се изсипат много пари в една технология, която обаче междувременно се оказа доста противоречива. освен това, малко съм притеснен, когато една държава трябва да субвенционира дадено предприятие. Например, ПСФ или други предприятия. Предприятията гледат е, къде ще получат пари и отиват в тази държава, изнасят там производството си. Но това много държави членки не могат да си го позволят. Сега Въпросът е как човек, как едно предприятие се държи на пазара. Ако пазарът се окаже привлекателен и за други предприятия, създава се ситуация на конкуренция. Но и това е нашата действителност. Сега за акумулаторите. Тук примерът беше много ясен. В Европейския съюз ние имаме такава индустрия, която се основава на патенти. И имаше през 70-те, 80-те години оценката от страна на предприятията, че батериите и акумулаторите са стандартен продукт, не могат да се направят печалби в Европа, затова ние се отказваме от това производство. В Европа няма производство на акумулатори, просто това е решение на бизнеса. Сега ние страдаме от това и сме много тъжни. Но трябва да знаем сега е, какви са критериите за взимане на инвестиционни решения. Джонс Контрол инвестира, например, много в такива технологии. Е, ще видим какво ще се случи, дали някои от е, щетите могат да се поправят, но държавното ниво трябва, държавата трябва естествено да създаде добри условия за развитие на конкуренцията и на пазара, но не може инвестиционните решения да се виждат само от паричните потоци. Благодаря сега от групата на зелените Яник Жадо. Благодаря за това представене. Беше много интересно. И е свързано с работата, която и ние осъществяваме тук. Това, което не видях в вашата презентация, бе дали изоставането на Европейския съюз се дължи на замислената интегрирана политика, или пък е, няма достатъчно инструменти, или пък има инструменти, пък няма стратегически избор. Вие дадохте множество примери за фпс е, дали проблема с научните изследвания в Европа е, са свързани с парите или с стратегическия избор, който се прави в научните изследвания. Големи пари отиват за Калилео, за ИТЕР, които трябва да доведат до заемане на по-големи позиции на пазара на иновации, но същевременно нямаме достатъчно средства за подпомагане на индустрията. Освен това има голяма доза индустриален консерватизъм. Вие говорихте за акумулаторите, за електромобилите. В нашата комисия, в Европейския парламент, ние подкрепихме споразумение с Южна Корея, което означава на практика, че китайските акумулатори свободно ще навлизат на европейския пазар, и Европейския парламент подкрепи с голямо мнозинство това споразумение. Говорим за електроакумулатори. Това е, изисква изследвания как да се съхранява електроенергията и това е важен въпрос за десетилетия напред. Но ние направихме политически избор и изключихме споразумение за свободна търговия с Корея, което поставя потенциално под заплаха всякакви перспективи за промишлено развитие е, вие говорихте е, за патентите, за електроакумулаторите в нашата страни. Дали какво се дължи на липсата на инвестиции и какво се дължи на липсата на верен стратегически избор. Ние обсъждаме тук доклада за Китай или за други страни. Ние говорим за обществени поръчки. Единственото решение, което обсъждаме днес, е по-скоро да има реципрочност, което означава в крайна степен трети страни, с които ние договаряме търговски споразумения, трябва също да отворят своите пазари, както и ние. Като разглеждам как стоят нещата с публичните финанси сега, мисля, че ние нямаме достатъчно инструменти а, за политика в тази област. Обществени поръчки, които биха били в полза на производителите. Те трябва да подкрепят местната индустрия също. В споразумението с Канада се говори, че Ontario Energy Act е неприемлив, именно защото подкрепя местната економика, то енергопроизводство. И така искам да разбера какво се дължи на неспособността на Европа от общата и политика, от промишления консерватизъм, който е много устойчив, и какво се дължи на нашата търговска политика, защото изглежда, че има елементи, които означават да се простреляме сами в, а, в кръка, да си самонавредим. Нека да ви приведа един пример. Във Франция има около 5 милиарда кредити за научни изследвания. На хартия това е интересен инструмент, защото предприятията се ползват от данъчни облегчения, за да могат да осъществяват научна дейност. Но ако не се извършват тези изследвания в иновационни области, на практика това означава само, че се лишава казната от данъчни приходи, които могат да се използват за по-добри цели. Тоест нещата в много случаи обаче не опират до финансови възможности, а до липсата на контрол, до стратегическа политика, която да ни позволи да, да иновираме нашата економика. И на последно място, като председател, може би ще направите така, че тази отлична презентация, която беше направена, е да се разпространи след депутатите, защото това, което се съдържа в публикацията, е само една част от това, което беше представено тук. Председателят обещава да го направя. Хелмут Шолц от Гуя. Искам да благодаря сърдечно за тази презентация. Е, тя надхвърля хоризонта на нашата комисия, тук става дума за регулативни механизми, с които ние не се занимаваме. Но когато мислим за изход от кризата, мисля, че получихме от тази презентация вдъхновение за по нататъшен размисъл. Какво кара едно предприятие да инвестира в определени дейности? Това е основният въпрос. От какви принципи ще се ръководим, дали ще съблюдаваме макроекономическото развитие или пък ще се водим от желанието за бърза печалба. Важно е дългосрочно да повлияем на развитието на предприятията и на европейските пазари. Две неща обаче искам да подчертая, тъй като ние сме комисия по търговията. Сега някои неща не ми бяха ясни в презентацията. Най-напред има една статично, едно статично противопоставяне на търсенето на пазара, например при фотоволтаичните продукти в Европа. И от друга страна, предприятията, които могат да предоставят и да предложат такива продукти. Това противопоставяне за мен е, е странно. По-скоро перспективата би трябвало да не е такава на противоречие. Аз нямам проблем с китайски батерии. Те това са милиар... милиард и 3 милиона хора. Е, всички те имат нужди. Въпросът от моя перспектива е по-скоро е, как ще организираме търговските потоци, така че да има разумно, разумен баланс на развитието на пазара в Китай, къде има по-подходящи, по-благоприятни условия за развитие на европейското производство. Това също е въпрос, на който трябва да отговорим. Това е въпрос на търговски, на економически обмен. А по този начин всички заинтересовани страни могат да имат полза. Това е ново, дългосрочно ориентиране на търговската политика. Имаме сега стратегията 2020. Вие също я засягате. Въпросът е как дългосрочно, устойчиво може да е, вървим в тази посока. Сега Африка тук няма роля. Африка предлага суровините. Това е един от е, континентите с най-големи залежи. Но тези суровини е, трябва да бъдат предложени на пазара и това предлагане трябва да стане също в полза на, на африканското население. А всички тези фактори отцветяват европейската по търговска политика. Ние искаме продукти, които се произвеждат на друго място, да, да ги внасяме, но за тези продукти трябва да бъде създадено търсене в самите страни на производство, въпреки че ние сме заинтересовани от тези продукти тук председателя. Благодаря. Сега искам да дадем думата на комисията, защото за нас представлява интерес да изслушаме нейното мнение. Госпожа София Милер. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на професор Койн за направената презентация. Комисията разглежда политиката в сферата на ключовите технологии много сериозно. Тя е част от страгедията на Европейския съюз за 2020 година. Включена е в водещите инициативи и е част от новата политика в промишлената област на комисията. Комисията ще публикува съобщение през март или април. То ще бъде представено на парламента и на съвета. Целта на това съобщение е да се предложи един цялостен подход. Комисията счита, че ние разполагаме с нужните инструменти, имаме структурни фондове, които вече са адаптирани в предложението на комисията, съгласно КАЦ. Например, в предложението за структурния фонд на КАЦ са, е отделен статута на инвестиционен приоритет Хоризонт 2020 се цели към преминаване към повече разработване на прототипи, демонстрационни проекти, пилотни проекти. Разглеждаме въпроса също и за новите умения, за държавните помощи и прочие. Това съобщение ще представи стратегията на Европейския съюз за едните години в промишлената сфера и нашите амбиции в тази област. Ние искаме производство да се върне в Европа. Ние вярваме, че научно-изследователската и развойна дейност и производството са неразривно свързани. Искам да благодаря на господин Ланген, защото комисията се опитва да разгледа цялата верига на създаване на стойности от разработчиците на технологии, до предприятията и надолу по веригата. Това, което ще направи комисията през едните месеци с помощта на експерти като професор Крен, е да видим какви са приоритетите на индустрията. Няма смисъл просто да се насърчава разработването на технологии. Ние трябва да установим какви са технологичните нужди за да имаме нужните програми в подкрепа на промишлеността в Европа. Благодаря ви. Председателят, благодаря. За да приключим тази толкова важна дискусия, нека да дадем думата отново на нашия гост, професор Крен, за последни бележки, показаното от колегите и за отговор на казаното от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Още веднъж е, искам да благодаря на вашата комисия. Искам да започна отзад напред е, по коментарите, които бяха направени. Съгласен съм с коментарите на господин Шолц за това, че трябва да видим какви са търговските потоци, баланса, трябва да структурираме политиката. Що се отнася за това, че няма проблем китайците да ни продават е, батерии, и тук аз искам да се фокусирам върху КАЦ, върху веригата на създаване на ценности. Някой започва да ви продава малка батерийка, като част от кружка, да речем. А след известно време започва да ви продават самата кружка, в последствие самата кружка с включена вътре електроника. Виждаме, че високоскоростните влакове имат ключов компонент, кой, който се произвежда в Япония. Това е един малък чип, едно купче, голямо колкото това. Сега трябва обаче да купувате целият модул и те го продават на европейците. Погрешно е да считаме, че има много място останало най-високо по веригата на а, създаване на а, стойности защото тази верига се създава стъпка по стъпка. Вие сме го виждали многократно. 80% от стоеността на една кола е свързана с електронни и други продукти. За да могат те да се произвеждат добре в бъдеще, трябва да има системи за управление на акумулаторите, на електрическите инсталации, ако не контролирате акумулаторите, няма да може да контролирате останалите инсталации, за да останете конкурентоспособни. Трябва да запазим силни позиции в началото на всяка верига на създаване на стойност. Иначе ще загубим цялата верига. И това сме го наблюдавали в много области. Фирми, които са в сферата на осветлението, Philips и други, са осъзнали това за началната част на тази верига обикновено е по-проблематична, отколкото края на тази верига на създаване на стойност. И слушах с удоволствие бележките на господин Жадо. Вие поставихте правилно въпроса дали става дума за средства или за стратегически избор. И тук искам да се върна към слайда с моста. Тук има два въпроса, по мое мнение. Как е, да подобрим технологичната конкурентоспособност е, на индустрията? Не означава да се подкрепя индустрията в определена страна, а как да се а, създадат силни а, позиции на тази индустрия. В а, а, Хоризонт 2020 са предвидени редица мерки, които са разумни. За съжаление, както ви показах, нещата са обърнати с главата надолу. 80-90% от средствата отиват за основни изследвания и съвсем малка част от средствата отиват за приложни изследвания, така че става дума за стратегически избор. Не е възможно да останем безучастни пред лицето на фактите, Виждаме, че най-напредналите държави в страна, света, които имат много добри економики, изразходват пони една четвърт от своя държавен бюджет за приложни изследвания, за развойна дейност. Един студент струва по-малко, отколкото един инженер който пък струва по-малко, отколкото един инженер, който работи в голяма фирма с широка научно-развойна дейност. Това се забелязва в света, в Корея, САЩ, Япония, както и в много други държави. Разгледали сме също и случаите с Тайланд и други. Факта, че комисията предлага точно обратното в Хоризонт 2020, заслужава да бъде обсъдено. Така че съм съгласен с вас, че става дума за стратегически избор. Дали искаме да имаме една конкурентоспособна економика на Европа в рамките на Хоризонт 2020. Трябва да разгледаме основните елементи, различните котийки, основните изследвания. Това е най-лесното. Разбирам, че това са около 30 или повече милиарда. Промишлената Кутийката за промишлено а, лидерство е много по-малка котийка и кутийката за промените в обществото е доста по-широка и тя е свързана отново с основните изследвания. Съгласен съм с вашата бележка, че трябва да разгледаме стратегическия избор, който вече е направен. За съжаление, трябва от самото начало да решим какъв да бъде този избор, дали искаме растеж, дали искаме работни места. Това е въпрос към комисията. Основно, относно френски инструмент, аз нямам коментар, защото не съм запознат детайлно с него. Заказаното от господин Ланген, аз съм съгласен а, с а, това, което казахте за веригата на създаване на стойност. Този доклад не разглежда само въпроси, които са свързани с а, възможностите за производство, за промишлената основа, а как да се подобри конкурентоспособността на отраслите да ги подкрепим в разработването на продукти. Това е различно от подпомагане на развитие на мащабите на производството. Ако овладеем етапа на създаване на прототипи, тогава и производството ще следва. Департамента по енергетика в САЩ изразходва много средства, за да привлече най-добрите ни компании, за да може да стъпи там. Знаят, че когато има прототип, след това ще се развие производство. Затова трябва да разгледаме цялата верига. Това, което не можем да се позволим повече, е да приемем, че получаваме програми, които разглеждат единствено генерирането на познания. Генерирането на знания само по себе си без е, промишлена политика, без усилия за развитие на конкурентоспособност няма да доведе до създаването на работни места. Ние трябва да имаме смелостта да се предвижим напред. Благодаря, господин председател. Групата на високо ниво има интересен опит. Беше много добре да взаимодействаме с Генерална дирекция предприятия, с кабинета на комисаря Таяни, с комисаря Рединг. Тяхната визия отгоре надолу беше интересна за нас и беше отлична възможност, че имах, работихме заедно. Председателят едва ли трябва да подчертавам колко важен е този доклад и съдържащите се в него препоръки. що се отнася до способността на европейската економика да бъде базирана на знанията, да постига резултати и да гарантира конкурентоспособността на държавите, защото знаем, че без конкурентоспособност европейската економика няма може да развива търговия. Ето защо за нашата комисия беше толкова важно да изслушаме представенето на доклада и да отправим предизвикателство към Европейската комисия да изложи нови политики, за да отговори на тези въпроси. Благодаря. С това приключваме сутрешното ни заседание. Ще продължим работа в 3 часа.